Ако обичате, ако обичате, вземете местата си, дами и господа. Благодаря, дами и господа. Господин президент на Чешката република, господин Земан, първо, Пожелавам ви добре дошъл в Европейския парламент. Е, за мен е чест е, да ви окажа гостоприемство днес. Е, вие влязохте, встъпихте в длъжност с, една единствена цел, а именно да докажете европейското призвание на Чешката република, вие искате Европейския съюз да бъде в центъра на политиката на Чешката република. Много сме ви признателни за това и с нетърпение очакваме да чуем вашето изказване. Господин председател, уважаеми колеги, дами и господа. Всеки политик, който застава в Европейския парламент, изразява ясно своята, европейски, своята европейска мечта. И аз ще продължа тази традиция. Но, първо, Искам да ви кажа кое не е моята европейска мечта. Аз бях вдохновен от един много известен полски философ Лешек Колеговски, който публикува труд с заглавие Какво е социализма? Мисля, че през 1997 година. И Tell... 57, извинявайте. Нека да ви кажа какво е социализъм, бяха първите му думи. Добре. И след това той продължаваше. След, обаче първо ще ви кажа какво не е социализъм. Социализмът не е убийство на политическите опоненти. Социализъм е концентрационни лагери. Социализмът не означава политически затворници. Социализмът не означава да има цензура. И е, в е, такъв е, стил е, той е, продължи е, реч повече от половин час. Затова аз сега за 5 минути само ще ви кажа какво не е моята европейска мечта. И а, е, накрая, обаче, на своето изказване, Лешек Колековски каза сега, колеги, ще ви кажа какво е социализъм. Социализъм, другари, е нещо добро. Обаче той падна. Така че аз за 5 минути ще ви кажа какво не е моята европейска мечта. Моята европейска мечта не включва налудничевото придвижване на Европейския парламент от е, Страсбург до Брюксел и обратно. My European dream. Моят европейски, моята европейска мечта не включва глупавата директива като тази за економичните електрически кружки. Аз имам една такава в лятната си къща и осветлението вътре е като в гробница. Така че говоря от собствен опит. The European dream does not include... Европейската ми мечта не включва брюкселската така наречена европейска архитектура, която прилича просто на един голям дървен кашон. И европейската ми мечта не включва So, this is also my own experience тази балон, който се нарича Европейска комисия, който мирише на дъвка и прилича на дъвка. Това не е европейската ми мечта. Но сега ще ви кажа какво е моята европейска мечта и ще започна с цитат на друг философ, чешки философ Вацлав Белохродски, който каза Европейското гражданство е културен избор. И аз съм съгласен с това. Защото ние всички сме е, родени на определено място и не сме си го избрали. Но когато направим един културен избор, избор на европейско гражданство, това правим по своя собствена воля. И този избор е полезен, особено в е, сложни ситуации, като настоящата. Затова нека да определим какво означава това. Културата не е само чисто економически сметки за ползите и загубите. Културата е един набор от общи правила за поведение. И това, което ни е необходимо в един процес на интеграция, е да започнем с общи или еднакви правила, ако желаете, а не от едно и също ниво. Каква е разликата? общите правила, едно общо правило, например, е взаимовръзката между или е, съотношението между минимално е, заплащане и средно заплащане. Но заплащането зависи от е, производителността на труда, т.е. това е едно ниво, а не правило, което да се регулира от общи принципи. Ние имаме нужда от общи принципи в много области на европейската политика. Примерно, външната ни политика. Все още можем да си е, зададем е, ироничния въпрос на е, Хенри Кисинджер на кого да се обадя в Европа все още в Европейския съюз няма обща външна политика. Така наречените е, меки политически инструменти мога да кажа, че в един момент е, ми напомнят много от призивите на 30-те години. Но ние имаме нужда от обща политика на отбрана, не само от е, меки политически инструменти. Имаме е, армии, които далеч не са съвместими дългосрочна мечта е да имаме обща европейска армия, което ще е по-ефтино и по-ефективно. Имаме нужда от обща фискална, данъчна политика, хармонизиране на данъчното облагане. И много се радвам, че мога да ви обявя, че Чешката република прие фискалния пакт. Аз съм сериозен поддръжник на Европа. In the horizon as soon possible as soon as possible. И се надявам да постигнем тази цел възможно най-скоро. Защото а, всички, които а, критикуват еврото, страдат от греха, страха от непознатото. Еврото се оказа стабилизиращ фактор за економическо развитие. Освен това, ние имаме нужда от общи права, правила в социалната политика. Като започнем с Европейската социална харта, Необходими са ни общи правила и за политиката за околна среда. А също така трябва да имаме и смелостта да се заемем с големи проекти – като например трансевропейските мрежи, включително железопътни, пътен транспорт, воден транспорт и така нататък. Макар и тези е, дългосрочни е, проекти да надхвърлят е, краткосрочното политическо мислене, което се ограничава в рамките на 4-5 години. И нека да а, заключ, приключа с едни с думи на протест. Господин Комбендит, не знам дали той е тук, а, за съжаление не. Той излезе с декларация Млади европейци, обединявайте се. Аз лично протестирам, защото аз съм стар европеец. И е, за мен е, този призив е дискриминация по признак възраст, което е определено против принципите на Европейският съюз. А освен това, какво означава обединявайте се? Ако означава интегрирайте се, интеграцията е общо правило и аз съм съгласен. Но ако означава обединявайте се, унифицирайте се, аз съм против това, защото униф... да бъдеш в униформа, да бъдеш еднакъв е сиво и отекчително. Аз съм против това да има една, едно европейско сирене или един вид европейска бира. Затова ви препоръчвам чешката бира, която е най-добра по света. И това, от което имаме нужда, е интеграция. Европейска федерация, а не европейска единна държава. И, е, уважаеми колеги, нека да повторя отново думите по някакъв начин на Леше Колековски. Дълбоко в сърцето си аз вярвам, че Европейският съюз е нещо добро. Благодаря за вниманието. Uh, english in order to reduce your expenses for interpreters and for translation. Аз говорих, аз говорих на английски, за да ви намаля разходите за писмен и устен превод. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man das über das Mikrofon verstehen konnte. Also... Uh, Господин, господа депутати, не знам дали чухте какво ми каза лично господин президента. Говорих на английски, за да правя економии от устен превод. Господин президент, аз искам да ви уверя, че от тук залата се вижда чудесно, но рядко съм чувал толкова симпатични гости като вас е, които имат какво да кажат на всички в пленарна зала. Пожелаваме ви успех начало на Чешката република. Чешката република ни е необходима в Европейския съюз. Е, Чешката република е много важна страна е, за Европейския съюз. Това е проевропейска държава. Разбира се, в Европейския парламент ние ще обсъждаме какво е хубаво и какво не е хубаво за Европейския съюз. Благодаря ви много за изказването, господин президент.